Позволете ми в началото да направя едно съобщение. Току-що се проведе заседание на бюрото в разширен състав, на което бяха разпределени докладите по собствена инициатива. По време на това заседание се споразумяхме за това на ЕНП да бъдат възложени докладите за Русия и политиката на добросъседство. съседство социалистите и социалистите и демократите ще работят по доклада за стабилността в Близкия изток. ЕКАРЕ ще работи по въпросите за Китай, АЛДЕ по въпросите на енергийната сигурност, а Обединената левица ще поеме доклада за Афганистан. Сега преминаваме към дневния ред за заседанието на комисията. Първа точка – приемане на дневния ред. Следвана от съобщение на председателя ще говорим и за споразумението за асоцииране между Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия и Молдова. Докладчик е колегата Остревичиус. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро, колеги. Госпожи и господа, за мен е удоволствие да ви изложа настоящото положение във връзка с ратифицирането на споразумението за асоцииране между Европейския съюз от една страна и Република Молдова от друга страна. Ще ви изложа и съдържанието на проекто доклада, който съпътствам процедурата по ратифициране. Бяхме свидетели на голям интерес от страна на колегите. Това е видно от броя внесени изменения, именно 99. Тези изменения са свидетелство за голяма ангажираност, за готовност да си сътрудничим активно и ефективно с цел да изготвим един добър доклад. Оценявам тази ваша ангажираност. Разгледах внимателно всички изменения, за да мога да ги отчета колкото се може по-добре с цел изготвянето на възможно най-добър текст. Днес сутринта бе проведена съвещателна среща с докладчиците в Сянка, на която бяха обсъдени внесените изменения. Все повече се доближаваме до изготвянето на окончателните изменения, които ще представим на вашето внимание и ще ви помолим за вашите мнения и коментари по тях. Надявам се, че още тази седмица ще разполагаме с текста на окончателните изменения в писмен вид. В тях няма да бъдат отразени всички внесени изменения. Опитваме се да ги групираме и да постигнем компромиси. Оценявам и факта, че Измененията и коментарите ви се отнасят най-вече до основни моменти от доклада. Ето защо съм убеден, че през идните седмици ще можем да обсъдим доклада тук помежду си. Уверен съм, че в резултат от този доклад ще бъдат изготвени насоки за Молдова, за компетентните органи в страната, насоки във връзка с процеса на интеграция и доближаването на страната до Европейския съюз. Това е един много важен процес. Оценявам ангажираността на колегите. С удоволствие ще изслушам допълнителни ваши коментари. Ще разгледам и внесени в последствие изменения след днешните разисквания. С удоволствие ще изслушам коментарите и въпросите ви днес. Yeah, Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, Позволете ми първо сърдечно да благодаря на колегата Остревичиус за изготвения проекто доклад. Според мен в този доклад е отразен един сравнително широк консенсус, като разбира се не вземаме предвид политическите групи от крайно дясната и крайно лявата част на спектъра. Молдова е страна съседна на Европейския съюз, страна от източна Европа, която се намира в сложно положение. От една страна сме свидетели на агресията от страна на Русия. Знаем какъв бе опитът ни с Грузия през 2008 година. В Молдавия, в Приднестровието сме свидетели на замразен конфликт. Освен това, в страната предстоят важни избори, които ще определят посоката, в която ще поеме Молдова. За това е важно Европейският съюз и най-вече Европейският парламент не само да постигнат консенсус, да дадат своето съгласие, но и да изготвят под формата на съпътстваща мярка доклад, в който да изложат своите представи за бъдещето на страната. В този доклад ние следва да излезем с предложение към Молдова. Предложение, което да съдържа нашето виждане. На Молдова се пада отговорността да вземе решението дали да приеме нашето предложение или не тя може и да го отхвърли. Но ако бъде отхвърлено това наше предложение, в страната няма да бъде употребено насилие, няма да нахлуем там с войници в зелени униформи. Това е разликата между нас и Русия. В доклада ясно заявяваме, че страната вече е постигнала известен напредък в областта на развитието но има все още много какво да се направи. Към момента Молдова не е правова държава. Има все още много структури, които трябва да се доизградят в бъдеще. За това в рамките на споразумението за асоцииране правим предложение за всеобхватно сътрудничество. Гражданите на Молдова трябва да са наясно в какво се състои нашето предложение. Те трябва да са наясно с нашето предложение в навечерието на изборите. Унези партии, които в навечерието предлагат европейска перспектива, следва да се да бъдат разграничени от страна на гражданите от онези, които не предлагат такава. А що се отнася до компромисните изменения, смятам, че до голяма степен ще можем да постигнем консенсус. Има някои все още нерешени проблеми, които обаче не са от принципен характер –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 and uh, with more proactive um, engagement. В формата 5 плюс 2 и в крайна сметка се надявам, че Европейския парламент ще приеме споразумението за асоцииране, което ще бъде последвано и от други страни. Много се извинявам, ние постигнахме съгласие по компромисните изменения. Вие имахте възможност да, бъд, да присъствате, вие не бяхте на това заседание, така че не мога да подкрепя вашето предложение, а, за да се включи този текст в. А, компромисното изменение. Съжалявам, това беше споменато. Следващия а, оратор. Поздравявам Петра Стревичиус за доклада особено за работата с страните от източното партньорство, особено Грузия, Украина и Молдова, които следва да бъдат поставени на пътя на демократичното развитие замразения конфликт в Приднестровието продължава да бъде голям проблем. Се питам какво ще каже господин Аустревичиус. Русия може да се опита да направи това, което направи в Крим и да отреже достъпа до Черноморе. море. нищо не се казва за въпроса за гагаузите какво е значението на този проблем и как може да го решим. Разбира се, Молдова трябва да продължава да изгражда демократичните си структури. Преди изборите продължава да има нерешени проблеми в борбата с корупцията, по-добрата администрация и борбата срещу организираната престъпност. Председател няма микрофон. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка. Нашата група внесе някои изменения, които ще помогнат за още по-голямата прозрачност и демократичност в Молдова. Някои от нашите изменения са взети предвид и ние бихме искали да привлечем вниманието ви към две изменения, които сме предложили. ното е 47-то изменение. Трябва да се види този проблем в по-прозрачните избори и в името на демокрацията бихме желали да дадем на Молдова а, възможност да гласува демократично. Именно затова държим на изменение 47 което ще даде възможност на гражданите на Молдова, които живеят в чужбина, да гласуват. Следващото изменение 80, ние смятаме, че всяка държава трябва да се постави акцента върху енергийната ефективност, за да може да има енергийна самодостатъчност, за да може по този начин Молдова да се включи в целите на Европейския съюз във връзка с климатичните промени. Благодаря. От името на нашата група бих желал да благодаря на докладчика. Докладът е изготвен много качествено. Той отчита предложенията, които сме внесли. И както чухте, бяха внесени много изменения. също така одобрявам и процеса и начина по който постигнахме компромисните изменения. Според нас сме си свършили много добре работата. Имаше предложение от колегите от нашата група, които не всички бяха отчетени, но в името на компромиса ще гласуваме за доклада, защото ние смятаме, че Молдова се нуждае от посланието, което ще изпратим с този доклад. И ние трябва да им кажем, че вратите ни са отворени за тях. Разбира се, следващата стъпка е Грузия. Необходим е сходен доклад за Грузия, подобно послание, което можем да изпратим на Грузия от Европейския съюз, да кажем, че нашите обятия са отворени за тях и бихме желали Грузия също така да се интегрира в европейската перспектива. Господин, господин председател, за съжаление не получихме компромисите решения преди тази сутрин. Разбрах, че тази сутрин са обсъждани. Тъй, че не може да разгледаме в дълбочина тези предложения, но при всички положения, тъй като прегледах всичките изменения, които бяха внесени, намирам, че трябва да се намери начин да се опомене за това, че премиера на Молдова съобщи съвсем официално, че през 2015 година тази държава ще внесе молба за присъединяване. Така че няма никакво, нищо не се говори в този текст, който е чудесен, нито пък в измененията, тъй че не може да си затваряме очите пред това официално изявление на министър-председател на Молдова, което беше и потвърдено от госпожа Герман, която е, е министър на външните работи. Не може да си затваряме очите. Просто най-малкото трябва да посочим, че вземаме под внимание факта, че това е казано. Все пак е, това е много важен жест. Това не е някакъв коментар на някой си журналист или който и да е политически а, деятел. Това е всъщност а, премиера на Молдова. И това трябва да го направим преди нашия доклад за Молдова да излезе. Тъй, че аз приканвам нашите колеги да потърсят начин да въведат в компромиса или поне в, да има някакво устно изменение, за да се държи сметка за, този, за това официално изявление на премиера. Благодаря. The... Благодаря. Исках отново да благодаря на докладчика за отличния проект от доклад. Аз предложих да бъдат включени някои елементи, които ще допринесат за солидната основа на този доклад. Няма да се впускам в подробности, но това е в съгласие с решението, което взехме на последното заседание на комисията. Искам да кажа колко е важно този доклад да изпрати силно послание е, на подкрепа и насърчаване на гражданите на Молдова и на гражданите на Молдова. Беше постигнат значителен напредък е, в последния период. Аз мисля, че е наше задължение да отчетем този напредък. Молдова е в много специален период. Нашия текст може да направи разлика не само по същество, а и в темпорален план. И накрая мисля, че е много важно за Европейския съюз да се направи допълнителни усилия за добра комуникация. Не е достатъчно да се работи добре, ако не можем да направим това достояние на хората. Гражданите трябва да бъдат наясно а, за ползите от а, прилагането на споразумението за асоциирането. А, трябва да се отчетат а, опасностите от пропагандата. Приветствам това, което беше казано от Федерика Могерини в този въпрос. Има много силна е, информационна, към, има нужда от много силна информационна кампания. Благодаря. Благодаря, господин председател. И аз искам да споделя загрижеността за ситуацията в Приднестровието. Аз мисля, че ние трябва да имаме предвид руската дипломация в преподобни ситуации. И, и аз мисля, че ние трябва да се противопоставим на този доклад. Мисля, че оратора е вложил много усилия, но ние трябва да имаме предвид това, което се случва в Украина, да отчетем политическите си различия трябва да се работи много бързо. Самия факт, че има 99 изменения е гаранция, че ще се подобри текст. Благодаря, господин председател. Просто бих желал да добавя нещо срещу силната дискриминация според европейския модел, както и да говори за стратегията за еднакви възможности. Ако може да включим това изискване, мисля, че можем да започнем да работим по стратегия за интегрирането на ромите. И така, мисля, че по този начин бихме могли да демонстрираме позицията си по този въпрос, тъй като смятаме, че това е една група, която е изключена в Молдова. Много често биват използвани от трафиканти за секс услуги и за органи, до, до, органодонорство. Благодаря, господин председател. Колеги, благодаря ви за коментарите, за повдигнатите от вас въпроси. Когато обсъждахме доклада за Молдова, трябва да отчетем някои аспекти. Това е държава, в която има замразени контакти, конфликти, които са привнесени отвън. Те изобщо не са вътрешни проблеми на Молдова. Това е една държава, която се променя. Тя има променена различна политическа воля. Тя иска, тя иска нашето партньорство, включително и нашата финансова и политическа помощ. И това е фактор, който следва да се споменава преди изборите. Защото преди 20 години, в продължение на 20 години Молдова се луташе а в между различни тези Имаме е, политически, економически натиск, понякога бойкоти. Големите държави е, в изтока не помагат на Молдова да преодолее економическата си тежка ситуация. Ангажираността на Европейския съюз в политиките на Молдова не трябва да се забравя. Двустранната ни помощ е, това също е важен фактор. И сега по конкретните изменения. Колегата Фершан спомена за социалната мрежа на безопасност. Мисля, че това е отразено в нашите изменения там където се споменава, цитирам, да се решат социалните последици на реформите, свързани с асоциирането. Мисля, че Молдова в момента не може да има а, буфери или фондове, които биха могли да бъдат отпуснати по-рано, но ние призоваваме страната да се подготви за всякакви възможни социални последици с дъл, задълбочени и всеобхватни реформи. И мисля, че това изменение е добре е, отразено в компромис 4. Чарлз Танък спомена действията на Русия срещу Молдова и геополитическата ситуация около Молдова до сега. Уважаеми колеги, аз мисля, че тук може би е необходим още един параграф по този въпрос, който да отрази и да отчете измененията, които бяха внесени, както и сегашната ситуация. И се предполагам, че ще можем да изготвим предложените изменения по-късно тази седмица и се надяваме, че това ще отговори на загрижеността и на геополитическото развитие, което имаме пред предвид, за да може да се отрази а, адекватно и политически коректно ситуацията. Колегата Шортис спомена правото да се гласува за гражданите, а, да, да, възможността гражданите в чужбина да гласуват. Държавите членки на Европейския съюз а, а, е, не, е, тази гаранция не съществува за всички граждани на Европейския съюз. Как може да го гарантираме за молдавските граждани? Е, знаем, че гражданите на Молдова често пътуват в чужбина, много от тях по економически причини, но нека да бъдем откровенни и честни. Нека да не предлагаме неща, които ние самите не изпълняваме. Аз лично съм за електронното гласуване, тогава, когато то може да бъде сигурно, безопасно и гарантира възможности за гражданите. Аз мисля, че реалността трябва да ни води напред, а не да и, и дава теоретически съображения по въпроса за възобновяемите източни енергии. Това трябва да бъде отразено. Аз мисля, че това фигурира в текста, но може да се намери и по-добра формула. Господин Преда, вие споменахте бележките на а, господин Герман за готовността на страната. Когато парламента на Молдова вземе решението, а, то ще бъде изцяло за а, или ще има указ на правителството, в което ще бъдат цитирани определени дати. Аз е, е, харесвам устните изявления, но е необходимо е, все пак да има някакви документи ценя бележките на а, външния министр и на министр-председателя. Те са хора на място, а, те добре водят държавата, но аз не мога да ги коментирам, а, макар че е много уместно това, което вие направихте, да ги повдигнете в една политическа дискусия. По въпроса и по бележката на госпожа Пост е, за интегрирането на ромите, да, наистина там има голяма робска общност, е, споменахме с етническите общности. Ще видим какво можем да направим, е, да споменем ромите още веднъж, защото това е наистина много деликатен въпрос в Молдова, както и в целия регион. Можем обаче да изработим окончателен текст на изменението, което да бъде добър компромис. Благодаря ви, колеги, за предложените изменения, за коментарите, тъй като това е общо наше начинание и предполагам и се надявам, че ще доведе до доклад такъв, какъвто всички ние бихме искали да видим. On the 16th of October will be the vote. Ще гласуваме на 16 октомври. Гласуването в пленарна зала ще се състои по време на първата пленарна сесия през месец ноември. През декември месец в пленарната зала ще се обсъди въпросът за Грузия. Комисията по международна търговия ще гласува по споразумението за асоцииране с Молдова днес. Така ще можем да се вместим в предвидения график. Преминаваме към следващата точка. Включихме я в дневния ред, тъй като в момента се водят разисквания по повод предизвикателствата, пред които е изправен Европейският съюз и поради факта, че много държави членки на Съюза не могат да се справят с тези предизвикателства. През юни 2015 година ще се проведе среща на високо равнище. За тази среща бе взето решение по време на сесията на съвета на министрите на отбраната в края на 2013 година. Затова смятам, че сега е подходящият момент да обсъдим тази тема. На сутрешното си заседание взехме решение да започнем принципни размисли по темата, като се имат предвид бюджетите за отбрана в държавите членки, може да се каже, че те отчасти са изчерпали потенциала си. Така че се създава много тежко положение за въоръжените сили в отделни държави членки. Те не могат да се справят с поставените им изисквания. Ако следва да се правят разходи не само в областта на научно-изследователската дейност и ако се създадат общо европейски структури за отбрана, от това ще проистекат и економии в размер от 26 милиона евро. Посланието, което трябва да отправим сега е, че не възнамеряваме да увеличаваме бюджетите за отбрана, а по-разумно да се възползваме от вече наличните бюджети. По тази тема вече са били изготвени доклади, както от нашата комисия по външни работи, така и от подкомисията по сигурност и отбрана. Радвам се, че днес сред нас е нейният заместник-председател, господин Елер. Колегите Данжан и колегата Галер през изминалия мандат също работиха по изготвянето на доклади по тази тема. Мисля, че отново трябва да придадем публичност на темата и да продължим работа по нея. Сега ще дам думата на господин Данжан за кратко въведение. След това ще се изкаже господин Галер в качеството си на докладчик. След него ще се изкаже господин Елер. Господин Данжан. Euh, Благодаря, господин председател, господин заместник председател представителката, която вчера го припомни в своето изслушване, политиката на отбрана на Европейския съюз записана в договорите. Така че знае, че в държавите членки в момента се водят много дебати относно целесообразността, формата, сдруженията на тази обща европейска политика за защита, за отбрана, но тези дискусии са много интересни, но все пак ние си имаме договори, които трябва да се прилагат и в е, договорите има немалко членове, които са посветени на общата отбрана. Всички виждат, че между думите, които се използват в договори и действителността, все пак е, има една огромна пропаст и която според нашата гледна точка, нашата има предвид е, общо парламента, ние, които гласувахме тези доклади. Една голяма част от парламента счита, че тази пропаст е огромна и че се задълбочава още повече от оперативна гледна точка, където и установяваме, че Европейския съюз се сблъсква с много сериозни затруднения да започне мисии, граждански или военни операции, които да отговарят на действителността. Ще дам като пример Украина, Либия, Сирия, Ирак. Нито една от тези войни, които са близо до нас, не е намерила отговор в инструментите на общата политика за сигурност. Това, което се извършва в Либия и извън Либия, и от моя гледна точка това е сериозен провал, въпреки че Отговорността си остава спорна, но нещата не вървят. За Украина, например, ние изготвяме една някаква мисия, която ще се занимае малко в, е, с реформата на безопасността в е, Украина, но не отговаря на очакванията. За Сирия и Ирак от самото начало видяхме, че всяка държава членка е, си решава сама как да се справя с този въпрос. Нашите инструменти са абсолютно неефикасни от оперативна гледна точка, за да се справим с истинска криза. Истински кризи. Това са инструменти, които се наричат за управлението на кризи, но много често за излизане от кризата. Тоест, пристигаме след битката. Тоест, подкрепяме дипломатически, хуманитарни и други усилия след като свърши конфликта, но не и да предотвратим такива военни сблъсъци, и е, това е разликата между нашата доктрина, инструментите и действителността на света, който ни заобикаля. Това е вярно също и от гледна точка на капацитета, и вие, господин председател, го припомнихте, известен брой е, така, аспекти в големи държави членки доказват, че съществуват сериозни проблеми по отношение на бюджета, е по отношение на способността, на, на, на оборудваност и така нататък. Това каса и днес Германия, например, по отношение на наличността на оборудване. Днес имаше даже един доклад, който беше внесен по това. Това касае всички европейски държави по отношение на бюджета. И това беше припомнено също и по време на срещата на върха в Ньюпорт на, на НАТО. И тази тенденция не се е стабилизира, нито пък се преобръща. Разрушаването на това, което наричаме запазването на оперативните е, оперативните условия за оборудването в е, всички страни. Бюджетите си остават недостатъчни за бъдеще, въпреки че някои държави членки справят усилия. И крайна сметка прибягването, почти систематичното прибягване до няколко страни, които да поемат а, такива операции на, в чужбина, това ще тежи сериозно върху най-напредналите страни в кавички. Включва между тях моята Франция, която от името на 28-те прави известни усилия, по-специално в Африка, докато бюджетните Общите бюджетни системи не позволяват да се покрият тези разходи в изгода на всички. Така че, като се говори за защита и за отбрана и сигурност, това е с много променливи измерения. Така че върховният представител беше сезиран от, през декември и няма никакви предложения, които да променят нещата в средносрочен и краткосрочен план. И Искам само накрая да говоря за мониторинга на този съвет по отбраната, който трябваше през декември 2013 година да докаже, че европейските държави са напълно напълно съзнават развитието на стратегическия контекст, с това увеличаване на кризите на нашите граници, бюджетните затруднения, също така и проблемите на сътрудничество и съюз между нас. Е, заключенията, които бяха прияти от този, на този съвет, вече както сме го казали много пъти, те са твърде минималистки, амбициите си остават доста ограничени и скромни. Даже лично считам, че изобщо не отговарят на предизвикателствата. И мониторинга на тези заключения, които трябва да ни доведат до нова среща на върха през, през е, следващата година, като че ни доказват някаква липса на интерес и има опасност държавите, държавните глави и правителствата да се занимават с въпроса едва в навечерието на е, срещата на върха през 2015 след като е, вече има заключение. Но няма никакъв проект, нито от оперативна гледна точка, нито по отношение на капацитета, нито по отношение на промишлеността. Няма никакъв е, сериозен проект, който да покаже на нашите граждани, че европейците са разбрали посланието и че те се притесняват за тяхната безопасност. Много сме далече от всичко това и сега като чета различните доклади за етапи, съобщения, които се правят по отношение на мониторинга на този съвет, трябва да кажа, че наистина сме много далече от нещата. И пак говоря за един съвет, който беше твърде минималистичен. Отговорност, отговорностите отдавна предупреждаваме, трябва да бъдем реалисти. Отговорностите са в капитала, в столиците за най-доброто и най-лошото. Аз съм а, виждам нещата реално и си давам сметка, че държавите членки са тези, които трябва да осигурят бюджетно и оперативно отговорностите, които им се полагат. Тъй, че аз не съм наивен по отношение на обща политика, която да смесва неща, които не могат да бъдат смесвани. Разнообразието в областта на отбраната в Европа трябва да се намали. Държавите членки, трябва да признаем, не са много така предразположени да сътрудничат и няма никакъв проект, не виждаме никакъв проект, който да е интересен, да е новаторски, да обещава някакво бъдеще по отношение на сътрудничеството. Било то пак по-оперативна в областта на оперативната сфера или другите. Така, дискусиите по дроновете все още се водят в столиците и между столиците. Бъдещите проекти, промишлени проекти, било то във въздухоплаването или земното оборудване, си остават подчинени на много затворени национални промишлености, а освен това има и проблеми с конкурентоспособност, и то много сериозни за европейската промишленост, проблеми, които се задълбочават поради ограничителната по отношение на износа политика, която се предвижда от известен брой държави членки. Тъй, че това, което констатираме е доста песимистично, черно, може би и да прекалявам, но пак искам да кажа това, което е много шокиращо. В момента, в който се проведе съвета, т.е. декември 2013 година, когато изготвихме основните доклади за препоръки и настоящата ситуация след една година, ситуацията се влуши. Най-вече се влуши по отношение на заплахата за нашото за нашата обстановка. Може би сме твърде песимисти. Някои казаха дали Европейския съюз трябва да продължава да работи по военни капацитет, дали е, има смисъл Съюза да продължава да води политика, обща политика за отбрана. Но, но действителността ни показва, че това, е, това се налага все повече и повече. Защото това не са малки такива кризи в, е, около нас. Това са истински военни конфликти и войни, които ще продължат. Украинската криза няма да спре от нито пък тази в Либия. Конфликта между Сирия и Ирак, борбата срещу тероризма няма да свърши утре. Така, това не изглежда съвсем очевидно, но отговорите не са на висотата на предизвикателства. Така че нашите държави членки ще трябва да бъдат по-малко и, и да, го, да бъдат по-прагматични и да се опитат да направят някакви реални стъпки по отношение на оператив, оперативната дейност. Това са неща, които изискват много време. Правилата за единодушните, които са много полезни, защото политически интерес го налага, може все пак да бъдат малко по-гъвкави. Има известен брой държави членки, които не участват, да, не искат да участват, но поне да остават другите да участват. Или поне да способстват по някакъв друг начин, да речем финансово, на, да подкрепят европейските мисии и операции. Може би да бях малко объркан, защото това е много обширна тема, но все пак ако трябваше да кажем до къде сме стигнали по отношение на съвет от 2013 година, мисля, че констатацията е много, трябва да бъде много критична и много обезпокоителна. Благодаря. Ja, dank. Dank. Ähm, Господин Галер, благодаря. Наистина приветствам факта, че водим тези разисквания заедно с подкомисията по сигурност и отбрана. Смятам, че така ще можем да поставим дискусията в по-широк контекст. Припомням на колегите, които отскоро са тук, че в контекста на съвета на министрите на отбраната от 2013 година, тук в Комисията по външни работи на Европейския парламент си свършихме работата. Обърнахме внимание на пропуските, които са били допускани през годините както и на съществуващия потенциал. Обърнахме внимание на това, че не се възползваме в пълна степен от възможностите за политически действия, закрепени в договора от Лисабон. Винаги съм бил на мнение, че не, няма да постигнем напредък по отношение на общата политика за сигурност и отбрана, ако не се стигне действително до недостиг на заделените бюджетни кредити. Ако Съединените щати сложат край на своята ангажираност по отношение на Европейския съюз и ако бъдем изправени пред реални заплахи, които изискват действия от спешен порядък. В момента положението е такова, че са на лице и трите аспекта. Намираме се в криза, която може да бъде разглеждана и като шанс. Трябва да се върнем на решенията, които взехме преди последната среща на върха. Тогава аз бях докладчик по въпросите за Европейската отбранителна технологична и индустриална база по-бързо се изговаря това на английски, звучи и по-добре. Тогава в своя доклад заявих, че ни е необходима една обща политика за сигурност и отбрана, която да е ефективна, да ни дава възможност за бърза реакция. Можем да провеждаме такава политика обаче единствено тогава, ако я поставим на една стабилна технологична и индустриална база, ако не сме зависими от трети страни. Не бива да се стига до положение, при което всеки да закупува военни стоки и изделия, където му се иска, така че да няма оперативна съвместимост. Общата политика за сигурност и отбрана трябва да бъде съгласувана и с други области на политика на Европейския съюз, например в областта на вътрешния пазар или на промишлеността. Мисля, че трябва да направим преглед на стоките и изделията за военна употреба на военното оборудване, с което разполагаме. Така ще знаем с какво точно разполагаме, в какво състояние се намира то и какво ни е необходимо. Ще трябва да пренапишем Европейската стратегия за сигурността, която от своя страна да залегне в основата на Бяла книга за сигурността и отбраната. от какво се нуждаем. Ще поясня на колегите, които са тук отскоро. Ще трябва да се хармонизират изискванията, да се синхронизират и доставките на оборудване ако не извършваме съвместно планиране, ако не осъществяваме съвместно доставки на оборудване, то няма и да разходваме ефективно средствата си. Във всички държави членки на Европейския съюз на ниво Министерства на отбраната и агенции за доставки все още се използват устарели подходи мисля, че не можем да си позволим такива устарели нагласи, като се имат предвид промените в положението със сигурността. Не можем да си позволим да продължим да изразходваме неефективно средствата. Разходите наистина ще са огромни в размер от милиарди евро годишно, ако не поставим политиката си на общоевропейска основа. В областта на стандартизацията и сертифицирането не бива да се провеждат отделни процедури по сертифициране. Тук също трябва да бъде въведена общоевропейска процедура. Трябва да се гарантира сигурност на доставките към Европейския съюз трябва да направим така, че да получим от партньорите си онези доставки, от които се нуждаем. Ако не гарантираме сигурност и за тях, то те ще си потърсят партньори другаде. В областта на научно-изследователската и развойната дейност изискахме да се предприемат подготвителни действия в областта на научно-изследователската дейност, в областта на отбраната съгласие дадоха нашата комисия, комисията по бюджети и комисията по промишленост и енергетика. Комисията също е положително настроена към това наше предложение. Като цяло съм уверен, че ще постигнем добър напредък, още повече като се има предвид и заявеното вчера от госпожа Могерини, кандидат за заместник-председател на комисията и върховен представител за политиката за сигурност и отбрана. Тя заяви, че в бъдеще ще проявява по-голям ангажираност, ще си поставя по-амбициозни цели в областта на отбраната в сравнение със своята предшественичка. Важно е, според мен, да изискаме от членовете на новоизбраната комисия да продължат работата на досегашната работна група по въпросите на отбраната на възможно най-високо ниво, а именно колегиума на комисарите. Надявам се, че в рамките на преструктурирането на комисията отделите, отговарящи за отбраната, няма да бъдат разпределени произволно по генерални дирекции. Да се надяваме, че всички тези отдели ще останат в рамките на една генерална дирекция, за да няма разпокъсаност на действията на комисията. Ще трябва да приложим по-цялостен подход към подготовката за следващата сесия на съвета на министрите на отбраната. Е, Последната сесия през декември миналата година бе проведена доста рано, според мен, тъй като тогава все още не знаехме пред какви предизвикателства ще бъдем изправени в Украина. Ако тази сесия бе проведена сега, 4 месеца по-късно, то мисля, че на нея ще да бъдат взети по-различни решения. Ще трябва да окажем политически натиск върху съвета, така че да може да предприеме необходимите политически действия. Парламентът изразява пълна готовност да му сътрудничи. Благодаря, господин председател. Изказалите се преди мен двама колеги говориха за политическия и стратегическия аспект. Аз ще се спра върху възможностите за практически действия. Нерядко се отправят призиви към държавите членки, нерядко се правят предложения, които си остават под формата на формулировки и не прерастват в дела в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Какво обаче можем да предприемем на практика? През изминалите 2-3 години не бяха предприяти особено активни действия все повече се увеличава разминаването между думи и дела. Какво можем да предприемем конкретно? Парламентът всъщност вече предприе конкретни действия, като установи сътрудничество между Комисията по промишленост и енергетика и подкомисията по сигурност и отбрана. В рамките на програмата е Хоризонт 2020, излязохме с предложение за граждански мисии на Европейския съюз. За тях са заделени 200 милиона евро, които могат да бъдат инвестирани в пилотни проекти, в конкретни проекти в държавите членки, например в областта на промишлеността, които да допринасят за разширяване на способностите на държавите членки, например по отношение на системите за контрол и командване. Факт е обаче, че комисията и съветът подходиха изключително сдържано към работните програми. Факт е също така, както заяви колегата Галер, че на ниво Генерална дирекция промишленост, която съгласуваше действията в областта на вътрешните работи и отбраната, Средствата бяха пренасочени към вътрешните работи. Бюджетът за научно-изследователска дейност в областта на отбраната е 1,7 милиарда. От политическите приоритети зависи как ще бъде оползотворена тази сума и дали ще може да бъде повишена, що се отнася до гражданските и военните мисии. Въпросът е дали не е настъпил сега моментът да обмислим възможностите за конкретни действия възоснова на бюджета на Европейския съюз, възоснова на учредителните договори и на потенциала, с който разполага парламента. Ще ви дам няколко примера. Водят се много успорвани разисквания за дроновете. Но във връзка с тях възниква един много принципен въпрос, а именно въпроса за сигурността. Нито една държава членка в рамките на гражданското наблюдение на въздушното си пространство не може в рамките на закона да използва дронове. Дори и държавите членки изчерпват своя потенциал по този въпрос. Не би ли следвало в такъв случай на Европейската агенция по отбрана да се предоставят необходимите средства за научно-изследователска дейност в тази област. Не би ли следвало тя да прочи възможността за използването на дронове за граждански цели? Както казах, много е трудно Европейският съюз като цяло да предприеме действия в това отношение. Има много въпроси, които, както виждате, се свеждат до предприемането на практически действия. Не могат да се изчерпят само с призиви към държавите членки. Нека обмислим възможностите за това какви конкретни инициативи можем да предприемем ние самите. Не бива да отричаме, че положението като цяло е тежко, както казаха и изказалите се преди мен двама колеги. Въпреки това ще трябва да обмислим възможностите за конкретни действия от наша страна. Hvala lepa, господ председник. Jaz би се рад колегам да... Много благодаря, господин председател. И аз бих желал да благодаря на колегите Дънжан Гелер и другите за много ясните встъпителни думи, както и за практическите и практичните предложения, които бяха направени. Спомням си конвента за бъдещето на Европа като член. А, някои позиции се повтарят още от 2002 година, преди това без да се прилагат. Може би един риторичен въпрос. Какво трябва да стане, за да можем да предприемем конкретни практически действия. Повече заплахи ли са необходими, повече бедствия, катастрофи отколкото сега. Мисля, че трябва да се ръководим от стратегическите мисли по а, текущите заплахи. Аз съм за мира, но виждаме, че около нас гори, други използват сила и ние се питаме какво може да направим с меки мерки и какво може да се направи по друг начин. Благодаря. Благодаря. Не смятам, че ни е необходима нова стратегия за сигурността. По-скоро трябва да приложим съществуващата. Също така трябва да приложим политическа воля. Тя липсва. В, в някои държави имаше неохота или даже бойкотиране на общата политика в сферата на сигурността, включително и в моята страна говоренето за сигурността и отбраната не е разговор за мира. Напротив, това трябва да бъде основата на всякакво действие на Европейския съюз в сферата на сигурността и отбраната, особено във връзка с, с отговорността. Погледнете кюрдите отвън. Те искат отговорност от нас. А ние трябва да имаме правната рамка и моралната рамка, за да може да действаме. Независимо от цялата работа, независимо от всички приказки, много малко инф, инвестирано в ОПСО. Погледнете Либия. Там е, е и съвсем флагрантен случай на невъзможността на Европейския съюз да действа едино и координирано. Това го повтарям а, и устно, и в докладите, които съм написала. Ние имаме огромни отговорности, защото държавите не искат а, координация. Лейди Ашта не искаше да упражни над натиск. Те просто пращат съветници тук, там, в министерствата и пренебрегват общата картина, която е пред очите ни. Терористи, мрежи, всякакви престъпни мрежи, които действат в тази ничия земя без правителствата. Естествено, мога да говоря и за други ситуации. Кристиан Елис и Майкъл Галер също така говореше за това, че можем да бъдем по-ефикасни в изразходването на средства за сигурност и отбрана. Не става вече въпрос само за ефективност, а за избягване на корупцията, тъй като има твърде много корупция, корупция в тази сфера в държавите членки, например в продажбата на немски подводници на моя страна и там беше открита а, корупция. В Гърция също но това не става дума в Португалия. Нещата отиват съвсем до най-високите етажи. Аз говоря тук и за Европейската комисия а, и за прикриването на отговорността на отделните държави. Това е жизненно важен въпрос за гражданите за, а, в сферата на сигурността и отбраната. Искам накрая да призова и да кажа, че трябва да поемем отговорността си за промишлената основа на а, кризата а, на хората, на държавите, които имат военни а, военен потенциал. Ние не говорим тук само за китайците, говорим за стратегически компании в сферата на сигурността, така че последиците на тази криза вместо да ни накарат да се обединим, да бъдем по-ефективни и по-ефикасни в сферата на сигурността и отбраната, имаха точно обратния ефект и ние трябва наистина да търсим отговорност от лидерите на държавите. И накрая искам да кажа, че от изслушването на госпожа Могерини трябва да кажа, че а, тя е човек, който разбира проблемите на сигурността и отбраната. Нека да я насърчим. Това означава наистина да ударим по главата някой от нашите правителствени ръководители. Благодаря. Солидарността и общото засилване на нашите отбранителни способности е от важно значение за Европа. Но ние просто слагаме каруцата пред коня, говорим за повече ресурси, без да говорим а, за онова, в което трябва да бъдем компетентни и за какво ни трябва тези ресурси. Необходимо е общата подкрепа на всеки от нас. През юли Европейския парламент в резолюцията си за Украина заяви, че някои държави членки са така много е елегантно казано, не упражняват необходимата степен на солидарност. Тук не става дума за теоретична абстрактна криза, а става въпрос за заплаха за сигурността на балтийските държави и Польша. Ние вчера чухме, че госпожа Могерини, която е кандидат за поста на върховен представител, нещо като външен министр, тя подкрепя сегашното председателство. Ние би трябвало да изискваме от е, един друг, поне политическа подкрепа, ако не друго. Госпожа Магерини говореше за техническите обсъждания, за изграждането на Южен поток е, ако ситуацията в Украина се успокои. Какво означава това, че руснаците ще изтеглят от Крим? Разбира се, можем да правим неща заедно, но много внимателно трябва да видим какво е възможно технически а, и а, политически. Например, в Грузия не се възползвахме от а, възможностите, които ни се предлагаха още от самото начало на конфликта, за да предотвратим разпространяването на този конфликт. Днес можем да, да предложим сили на неутрални европейски държави, не включени в НАТО, които да организират миропазваща мисия в Украина. Не става дума дали това ще бъде прието или не, но а, можем ли да седим с кръстени ръце и да гледаме как се водят преговори в подсянката на президента Лукашенко, който предлага да изпрати мироопазващи сили в източна Украина, ние да седим и да гледаме. Нека да видим какво може да направим заедно, за да може да засилим съвместната ни отбрана. Аз е, много уважавам Франция за това, че помага на държави в Африка. Някои от нашите военни са ангажирани в тези действия. Това е скромна подкрепа, но поне тя съществува като подкрепа. И ако а, изграждайки а, Южен поток, а, ние не, а, не а, продаваме оръжие на Руската федерация, нека да не го продаваме и на Украина. Да видим какво може да направим в сферата на отбраната, но първо да се съсредоточим върху сигурността и засилването на независимостта на нашите държави и да не забравяме, че държавите членки на Европейския съюз е, се радват на независимост само четвърт век. Благодаря, господин председател. Аз, разбира се, се съгласявам напълно с това, което казаха колегите. Подкрепям и това, което каза Арно Данжон е, в началото на този дебат. Той е абсолютно прав. И ако погледнем набързо, няма да е сложно света така както е, ако погледнем набързо това, което става на нашите собствени граници в Украина, това, което става на 2 или 3 часа в Либия, в Близкия Средния изток, кой не вижда спешността най-после да се проведат някакви общи дейности и да имаме обща политика за отбрана. И ако добавим към това и на международния контекст американците се поотеглиха до известна степен и по-са обърнати към Азия. И като добавим всичко, към всичко това и бюджетните проблеми, кой е този, който не вижда, че нашия интерес, жизнен интерес, ще е да, се, да съюзим нашите усилия, нашата промишленост в областта на отбраната. Според мен това преминава през две неща. Мисля, че трябва да имаме капацитет да действаме под форма на засилено сътрудничество между някои държави членки в Европейския съюз, но смятам, че този капацитет да действаме трябва да бъде финансиран от всичките европейски държави, защото когато се провежда някаква операция, било на нашите граници и някъде другаде, тези дейности трябва да се провеждат и да се вписват в общия интерес и общата сигурност на Европейския съюз. Така че не може само една или две страни да продължават да вършат работата. Те трябва да го правят, но да го правят само със собствен, собствения си джоб и да няма никаква солидарност от никъде не е редно. Разбира се, ако трябва да имаме обща отбрана и наистина казвам, че е спешно, но вече от години казваме, че е спешно, но сега е последния момент, в който трябва да го направим. Общата отбрана означава обща а, външна политика. Това значи да можем а, да действаме заедно, съвместно. Благодаря ви. Um, Благодаря, господин председател. Ние а, чухме за изискванията за хармонизация. Какво бихте казали за а, синхронизацията, тъй като колегата говори за а, 2013 година. Ние знаем, че ще има европейски избори в 2004 година, но много държави а, обръщат гръб а, на проблемите в Европейския съюз всички а, говорят а, за тяхната загриженост за развитието на проекта. А, тук имаше тази сутрин нарушаване на принципите на сигурността. Всички виждат как е, е сложен един кордон от еластична лента и ние всички сме защитени. Аз твърдя, че безопасността на държавите членки се урежда от член 5 но аз мисля, че сигурността и отбраната трябва да бъде работа на задължение на европейските държави и трябва наистина да се вслушваме в това, което смятат да направят държавите и на къде смятат да тръгнат те. Благодаря. Напълно съм съгласен с господин Доншон и с неговия анализ. Има много голям дефицит в стратегията. Бяха направени много големи е, грешки в прогнозите и в управлението на кризите, в които бя, е, с, с които се сблъска Европа в Ирак, в Сирия, Либия и в Украина, включително и с ИДИЛ. И искам да подчертая, че ние би трябвало да имаме политическа воля да прилагаме стратегията отвъд това, което се говори в анализите. Съгласна съм, че трябва да разгледаме политическия анализ. Трябва да видим какви възможности имаме за политическа намеса и какъв е, каква е технолог... какви са технологичните възможности, за да може всички в Европейския съюз да имат ефективна отбрана. Финансовите възможности не се разглеждат. Бедните държави в Европа биват обвинявани, защото защо, че имат економически проблеми, защото имат е, завишени разходи за отбрана. Тук цитирам Гърция и Кипър. Всичко това трябва да се вземе предвид, когато се анализират проблемите. Господин Петърле анализира необходимостта от солидарност в Европа. Да, наистина, това е вярно. Трябва да подкрепим Балтийските държави и Полша, защото те са най-близко. Те са на фронтовата линия, но трябва да спомена една ужасна заплаха в Европейския съюз и това е Турция. Никой не споменава какво прави Турция в Република Кипър. Издават се заповеди, които не дават възможност на кипърските граждани е, да се движат свободно. А, Кипър неправилно беше обвинена в тази комисия във връзка с това, че не прави достатъчно за санкциите срещу Русия. И ние плащаме много висока цена. Ние сме а, в сферата на дейността на Ислямската държава и има едно военно-морско изключване, наложено от Турция. И ако искаме да имаме солидарност, трябва да спрем разговорите за присъединяването на Турция към Европейския съюз и да наложим санкции, защото като дойде момент, наистина ще бъдем изправени пред истински, истинска заплаха и това трябва да бъде наш приоритет. Благодаря. Благодаря, господин председател. За мен е удоволствие като заместник в комисията, под комисията по сигурност и отбрана да присъствам на днешното заседание на комисията по външни работи. Разискванията за общата политика за сигурност и отбрана се водят вече от край време. Още от момента, когато бе отхвърлено предложението за обща политика за сигурност и отбрана през 1954 година. Европейският съюз е гигант в економическо и политическо отношение, но продължава да е джудже в областта на сигурността и отбраната. Джудже е, защото Въпросът се свежда до волята от страна на държавите членки да участват в мисии и операции, провеждани от Европейския съюз подчертавам формулировката мисии, тъй като към момента Европейският съюз разполага с важни способности, които не са интегрирани на общо европейско равнище. Имам предвид боевите групи и други инструменти, за които все още не е ясно как могат да бъдат използвани. Инвестираме немалко средства във всички тези инструменти, но нямаме ясна стратегия за тяхното използване в рамките на реални мисии и операции, провеждани от Европейския съюз. Всички мисии и операции, провеждани до момента от Европейския съюз, се нуждаеха от подпомагане от страна на НАТО и най-вече на Съединените щати и ще продължават да се нуждаят от подобна подкрепа. Европейският съюз все още не разполага с способности в достатъчен размер, за да може самостоятелно да провежда свои мисии и операции в областта на сигурността и отбраната. Знаем, че има силна взаимовръзка между сигурността и отбраната от една страна и свободата, демокрацията, върховенството на закона, благоденствието и развитието на економиката от друга. Не можем да говорим за економическа и социална сигурност без да допринесем за подобряването на способностите на Европейския съюз в областта на сигурността и отбраната. Има още много въпроси, които могат да бъдат обсъдени. Приветствам организирането на днешните разисквания. Нека завърша с едно предложение. До началото на 2015 година можем да обмислим възлагането на проучване или изготвянето на доклад за сигурността и отбраната по източните граници на Европейския съюз. Между другото, те съвпадат и с източните граници на НАТО. Следва да анализираме кои са основните заплахи и предизвикателства по източните граници на Европейския съюз и на НАТО, особено като се имат предвид нововъзникналите заплахи за нашата обща сигурност и отбрана. Господин Танък, благодаря, господин председател. В моята група има редица различни виждания, що се отнася до желателността и ефективността на общата политика за сигурност и отбрана. Що се отнася до въпроса за това дали следва да се разшири нейният обхват или да се запази настоящият и такъв. Има и разминаване на вижданията по отношение на сътрудничеството ни с НАТО, най-вече, що се отнася до избягването на дублиране. В своя доклад признавам положителната роля, която изиграха мисиите по общата политика за сигурност и отбрана в Индийския океан и по Сомалийското крайбрежие. Явно от тях проистича двоен ефект, тъй като някои от средствата заделени за тези мисии в Сомалия попаднаха в ръцете на Ал-Шабаб. Нека упомена две държави членки, Латвия и Литва, които излязоха от економическата криза и поеха ясен ангажимент да изразходят 2% от своите национални бюджети за областта на отбраната. Разбира се, можем да се възползваме от обединяването, изподелянето и други подобни чудесни инструменти, но и държавите членки трябва да поемат своята отговорност. Можем да вземем за пример Литва, Латвия, както и моята страна, Обединеното кралство, или Франция. Не говори добре за Люксембург. Тази страна е с най-големият доход на глава на населението в Европейския съюз, но е с най-низките разходи за отбрана по националния си бюджет. Ако не можем да охраняваме границите си, ако не можем да отстояваме начина си на живот, то ще бъдем изправени пред немалко субекти отвън, които ще са източник на предизвикателства. Благодаря, господин председател. Радвам се, че провеждаме днешното разискване в началото на парламентарния мандат. Имаме още пет години, достатъчно време, през което можем да работим бързо и ефективно по въпроса. Според мен Европейският съюз не използва в голяма степен силите и потенциала си. Ние сме като един млад спортист, който тренира само в зала, но никога не е участвал в реално състезание. Може би в залата този спортист постига отлични резултати, но не се знае как се би се справил в реална ситуация, когато се изправи в условия на конкуренция пред други спортисти. Операцията на ИСАФ в Афганистан. Още в самото начало всички участващи в нея държави членки бяха изправени пред много ограничения. Не можеха да бъдат проведени операции по военно командване на място. С течение на времето ограниченията започнаха да намаляват. Мисля, че трябва да предприемем конкретни действия. Нека спрем обсъжданията на въпроса само в теоретичен план. можем да установим общоевропейски структури в областта на сигурността и отбраната като превентивна мярка. Някои държави членки внасят много голям принос. В началото някои държави членки ще внасят много голям принос. Това ще бъде така наречената коалиция на желаящите. С течение на времето в тези структури ще влязат все повече държави членки. Има немалко държави, които желаят да се присъединят към Европейския съюз. Някои от тези държави, наши партньори, участват вече в мисии и операции, организирани от Европейския съюз. Това е една много положителна тенденция. всяка една държава с удоволствие би се присъединила към един Европейски съюз, който застава на категорична позиция в областта на сигурността и отбраната връзките ни с Съединените Американски щати би трябвало да се разглеждат като силен положителен фактор за разработването на наши способности, наш капацитет и наш потенциал за действие в тази област. Господин председател, когато кандидатствах за разрешително да нося оръжие, ми бе казано, че ако някой престъпник знае, че аз нося оръжие, то той ще стреля. Ако Европейският съюз иска да разполага с въоръжени сили, които могат да водят военни действия срещу Съединените щати и Русия, то нека помислим, това ли е по-добрият вариант или е по-добре да нямаме никакви въоръжени сили. Председателята, какво ще направите, ако руснаците действително нахлуят на наша територия? Благодаря, господин председател. Аз е, само искам да припомня три неща. Най-напред, е, преди това, което беше казано за изборните резултати от е, май. И въпросът, който възниква е дали от гледна точка на сигурността и отбраната това гласуване, което в много страни беше едно предизвикателство спрямо европейската постройка, дали това означава, че се отхвърля една европейска отбрана. Не съм много сигурен. Намирам, че при много евроскептици, дори еврофоби, дори в моята собствена страна, ако има една тема, която избягва на критиката за Европа, това е отбраната. Има една тема, която избягва от желанието за по-малко Европа, това е най-често отбраната. И хората, които критикуват действието на, на Европейския съюз, твърде сложно, бюрократично, твърде се намесва в, и с твърде подробности. Същите тези лица ви казват, вие в Европа трябва да се съсредоточите върху най-стратегическите теми, между които е дипломацията и отбраната. Така че този, това е парадокс, разбира се, но трябва да си даваме сметка и сондаж на общественото мнение го казва, че между най-малко спорните теми за това, което трябва да направи приоритет на Европейския съюз, това е сигурността и отбраната. И това не се променя, каквато и да е страната и какъвто и да е контекста. Дори бих казал, че в настоящия контекст на увеличаване на военните конфликти, нашите граждани от всичките политически е, е, представителства все повече споделят тази идея. И второто нещо, което е, касае е, промишлеността на отбраната. Ние европейците трябва да си даваме сметка и да бъдем горди, че имаме една промишленост в областта на отбраната, която да е силна и конкурентоспособна, не само да, е, чисто търговски, но и технологично, от гледна точка на научната, от е, научно-следователската дейност. Е, научно-изследователската дейност в гражданската и в е, военната област са много тясно свързани. Аз е, приветствам е, това, което свърши комисията ИТРО в това отношение. Научно-изследователската дейност в областта на отбраната е основна и това е много често сме говорили за стратегическата автономия, независимост. И ако липсват няколко технологични тухли в тази постройка на Европа, трябва да ви кажа, че нашата независимост ще бъде застрашена. Тъй, че трябва наистина да си даваме сметка, че промишлеността, не, това не е само е, хора, които продават уръдия, това са научни, научни изследвания в най-различни области, които се прилагат също и в е, е, цивилната област, гражданската област. Така че трябва ние да си даваме сметка, че това нещо необходимо след като сме загубили една технология вече в областта на отбраната, вече тя не се възстановява и това струва и пари, и това струва и заетост и така нататък. И третия въпрос касае, е, това е всичките наши държави членки, които а по някои пъти европейските институции не мислят достатъчно по-европейски в момента, когато трябва да се оборудват. Може да изглежда смешно по някой път е, аз не смятам, не смятам, че промишлеността в отбраната в Европа са мултинационални. Няма, няма европейски продукт, който да се извършва без тясно сътрудничество между държавите. Ние не сме националисти, когато казваме, че една страна, която трябва да се оборудва, трябва да най-напред да погледне какво има на европейския континент, защото всичките други страни го правят. Всичките защитават, в кавички, в известен смисъл, собствените си придобивки и възможности. И сме твърде наивни в Европа, в това отношение и ще видите в, след, в следващите години известен брой страни ще започнат програми по оборудване, които са изключително интересни, но пак рефлексът ще бъде да отидем да търсим от другата страна на Атлантическия океан технологии, с които ние разполагаме тук в Европа. Ich wollte mich am Schluss nochmal beim Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Господин Елер, позволете ми накрая да благодаря на председателя на Комисията по външни работи за това, че изведе на нов етап разисквания, които вече водим от край време в подкомисията по сигурност и отбрана. Ще ви дам два конкретни примера. В Европа вече не се произвеждат чипове, чиято безопасност е гарантирана от военна гледна точка. Необходимо ни е да внасяме такива чипове от чужбина. Ако излезем с съвместно предложение, то върховният представител ще може да създаде команден и контролен център, който да обединява действията на всички държави членки. В това няма нищо пожелателно, това е необходимост. Необходимост за всички държави членки да разполагат с едни и същи сведения, които им предоставя този команден и контролен център. Още веднъж искам да наблегна на това, че трябва да обмислим какви възможности имаме за действие в дългосрочен и средносрочен план. Как можем да обвържем действията си в областта на сигурността и отбраната с политиката в областта на вътрешния пазар и на промишлеността? В противен случай ще продължим да сме изправени пред наболели въпроси, на които няма да имаме отговор. dass wir eine solche erste Debatte geführt haben. Благодаря за тази първа размяна на мнения, която всъщност не е първа. Благодаря на господин Галер и на господин Елер, че посочиха, че това е първата размяна на мнения. По въпроса на господин Танък за дублирането на действията – Държавите членки на Европейския съюз, в това число и Великобритания, изразходват около 40-50% от средствата, които изразходват Съединените Американски щати за отбрана. Защо? Защото няма достатъчно взаимодействие помежду ни, защото не планираме в достатъчна степен, защото не разпределяме добре отговорностите. Съединените Американски щати вече не се говори за това, че се припокриват действията на НАТО. Говори се за това как европейците могат да разработят свои военни способности, с които да могат да подпомагат НАТО. Мисля, че разискванията за припокриването с действията на НАТО останаха в миналото. Дори и държави като Англия и Франция разполагат с ограничен потенциал. Затова трябва да проучим възможностите за взаимодействие, за съвместни мерки в областта на планирането, научно-изследователската дейност и други. Благодаря на всички ви за участието. Желая ви приятен ден.